Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Скъпи колеги, обявявам заседанието за открито. Можем да започнем. Erstens, entschuldigen Sie, dass wir ein paar... Първо, извинете за закъснението. Тук се провеждаше заседанието на координаторите те малко позакъсняха. Второ, искам да ви попитам дали сте съгласни с дневния ред. Можем ли да започваме? По точка трета трябва да направя едно съобщение. Точка 13 от дневния ред отпада, защото колегата ни отсъства. Бих искам да кажа, че второ днес след обед ще започнем по-късно, тъй като поради пленарното заседание, това е само за ваше сведение. И трето, утре при изслушването сте, сте поканени да присъствате и да, да подкрепите дебата и заедно с съобщението от Таяни е, наистина със сигурност в следващия месец ще се проведе много е, разгорещен дебат. След, е, надявам се, че сте се върнали и отпочинали след вакансията и можем да продължим с пълна пара сега работа. По точка четвърта. Това са протоколите, дали има някакви бележки по тях, тогава и тя е приета. По точка 5 политиката на общността в областта на иновациите. Е, тук ще дам думата на колегата Винклер. Е, малко ще отложим тази точка, защото е, вчера се отложи, така че имам давам думата на колегата Винклер. Започнахме вчера, но не отделихме достатъчно време. Въпреки това, в самото начало искам да благодаря на всички колеги за участието, за двустранните срещи и за така изчерпателните е, предложения за изменения. Осем изменения бяха направени, но заедно трябва да внимаваме важните е, този важен документ за развитието в областта на економиката, на обществото, да не е, е, звучи твърде сложно, да не да, да, да не е твърде объркващ и сложен текст. Ето защо предлагам в съгласие с някои колеги да опростим е, някои моменти от текста, за да бъде по-разбираем е, това са някои е, елементи от текста, които е, са. за да можем да постигнем компромис и ще съм ви благодарен за обмена на мнение тук в комисията. Заедно с е, колегата Де Кастилио е, трябва да решим важни неща, като поделяне на риска при финансиране, е, въпроси свързани с индикаторите за изобретени иновации, структурните фондове, собствените програми, ключовите технологии и проблеми като обществените, социални, е, добавената стойност, смисъла за обществото, за е, социалния аспект, както и важните въпроси, свързани с е, координацията между отделните съответните генерални дирекции. Аз направих някои изменения, предложих някои изменения в това отношение. Може би някои колеги ще се върнат към този текст. Разговаряхме и с е, госпожа Мерки, е, която предложи е, отпадането на някои пасажи от текста, но трябва да кажа, да обобща, че става дума за това не само да да да излезем с позиция по отношение на индустрията, но и да дадем възможност за е, творческия подход, за е, иновациите, така че да дадем шанс и възможност на младите хора със съответното финансиране и подкреп е, за иновациите да, да дадем тласък на тяхната, техния принос към принесеността. Тъй като не разполагаме с много време, ще Имам е, една молба към представителите от комисията, които присъстват тук, а именно още веднъж да видим е, да се спрем на е, закона за иновациите, да видим дали има още работа по текста или някои нови формулировки за научислателската и иновационна е, дейност и това, което е най-важно, е, съответните генерални дирекции да могат да работят е, съвместно, да си взаимодействат и работната група, за която мислихме, която мислихме да седем, да видим как ще задейства тя и как ще работи. Така че благодаря ви до тук. Благодаря. Първо ще дам думата на колегата Меркис. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Винклер за добрата съвместна работа, за качествения доклад. Искам и се да подчертая обаче, че това, от което се нуждаем, са структурни промени. Различен вид общество ни е необходимо. Разбира се, борим се срещу измененията в климата. Но нека се опитаме да постигнем едно устойчиво, устойчиво, една устойчива организация на обществото, вместо да се борим непрекъснато с едно или друго. Затова ни е необходима структурна промяна. В доклада се подчертава, че иновациите са ключ към подобно устойчиво, подобна устойчива организация на обществото. Не трябва обаче да се съсредоточаваме само върху економическите резултати върху възвръщаемостта на инвестициите в предприятията, а трябва да мислим също така за социалните и екологични ползи. Абсолютно необходимо е да се направи връзка между научните изследвания и пазара, защото са необходими продукти, които да бъдат да могат да се реализират на пазара и които да бъдат зелени. Необходимо е също така да се ангажира участието на гражданите, да се създават нови работни места, също така да се поощрява творчеството на гражданите. За да можем да имаме новаторство, необходимо е по-добра образователна система, която да поощрява творчеството и новаторството. Необходим е едновременно хоризонтален и вертикален подход, т.е. сътрудничество между страните членки от едната страна и между институциите, а, а и в самите институции. Необходим ни е по-добър хоризонтален подход, включително и в отношенията ни към комисията, където всеки работи в своята специалност, но необходимо са и общи усилия. И на последно място, но не по, по важност, не трябва да се забравя въпросът с суровините. Те не достигат и трябва да свържем проблема за недостигът на суровини и иновациите недостигът на суровини трябва да бъде непрекъснато на вниманието на комисията и затова призоваваме Европейската комисия да включи въпроса за дефицитът на суровини за иновации в бъдещите си програми. Благодаря. Благодаря. А сега господин Текула. Благодаря. Бих искал да благодаря на господин Винклер за чудесния доклад. Като анализирам доклада и като си спомня обстоятелствата, при които той беше създаден, си мисля, че целта беше да се състави становище на нашата комисия. Трябва да видим всъщност към какво се стремим. 108 предложения за изменения са внесени. Това е малко множко. Би трябвало това, което е представил господин Винклер, да бъде достатъчно. Необходимо е да видим каква е ползата от всичко това. Защото често не мислим за това, което допринася нашата работа. Просто гледаме да оставим следа във всички тези документи. Но тези, които внасят изменения, трябва да мислят не само за себе си, трябва да мислят за благото на Европа. Миналата седмица в Финландия един ежедневник направи преглед на най-работливите депутати и се оказа, че най-работливи са онези, които са внесли най-много изменения. Но аз мисля, че не е така. Най-работливи са онези, които се стремят да постигнат компромис. И тук господин Винклев ни предлага една отлична основа за обсъждане и това трябва да бъде достатъчно. Мисля, че онези, които са предложили да се направят изменения, трябва да помислят още един път какво ще допринесат техните изменения. Какво биха допринесли. Знаеме, че а, много баби, хилово дете, значи колкото повече баби, толкова повече, по хилово ще е детето. Нека да се върнем а, към основното, а, че, към главната цел на доклада на Херман Винглер, аз го подкрепям изцяло. Колегата Бютекофа. Благодаря на господин Винтлер за неговите усилия. Наистина, моите поздравления. Не само заради начина по който той подходи към темата за новаторството. Аз наистина се присъединявам към това, което каза госпожа Меркис е, в това отношение. Наистина, това беше едно много добро представене на основния подход, който искаме да следваме общо, а именно новаторството като социален обществен процес в най-широкия смисъл на думата социално обществена. Наистина в някои от дебатите, които заедно проведахме вече, той е отразил резултата от тези дискусии в доклада. Остават някои бележки, разбира, е, които аз ще направя, някои изменения, предложения за изменения, но те предполагам, че няма да създадат е, кой знае какъв проблем. И мисля, че в един е, дух на сътрудничество ще ги преодолеем. По няколко въпроса искам да коментирам накратко. Неща, които които според мен биха могли да подобрят качествено доклада. Едно е да се наблегне на ролята на малките и средни предприятия в е, процеса на новаторство. Второ, става дума за един ясен, подчертан акцент върху е, ключвата дума еко-инновация и съответно ефективното използване на ресурси, за които говори госпожа Меркис. Това е много важно. И трето, става дума за е, кластерите, научните е, изследователски кластери и тяхното използване като инструмент за подкрепа на новаторството, процесите на иновативните процеси. И последния въпрос е, трябва да, споменим, да споменем и аз предлагам едно изменение по отношение на патентната политика, която също, в което също трябва да се обърне внимание на участието на малките и средни предприятия. Но доклада, като изключим това, е много добър и благодаря за добрата работа. Добре свършата работа. Благодаря. А сега Калас. Но трябва да не забравяме, че времето ни е, е ограничено. Благодаря също. Благодаря на господин Винклер. А, тук се предлага европейска стратегия в областта на иновациите. От нещо, от което има нужда. В моите изменения исках, съчетях да подчертая нещо, което според мен е особено важно. Да се вземат предвид трите дяла на знанието и тясната връзка между иновацието и предприемаческия дух, да се укрепят връзките между университетите и промишлеността. Гласувахме доклада на госпожа Мадюрел, за да може да подкрепим създаването на нови зони на иновации около университетските научно-изследователски центрове, а също така и около промишлените и технологически паркове. Има такива около 2000 центрове, но много малко от тях имат световно значение, и световен обхват. Би трябвало да поощрим не само научната работа и в Европа извън нея, но също така и да привлечем инвеститори. Именно за това с моето изменение номер 60 предлагам 10% от кредитите за всички европейски програми за научни изследвания да бъдат посветени на иновациите. И във връзка с иновациите много важни са инициативите в рамките на подхода, който трябва да е да се съсредоточава главно към човека и неговите нужди. Човека трябва да бъде моторът на всички наши усилия и само по този начин може да получим резултатите, към които се стремим. Благодаря. Е, с това приключваме по тази е, точка от дневния ред. Е, на 8 април ще гласуваме по текста. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред, именно гласуване. Моля, подгответе картите си. Поставете ги в... Е, Поставете ги в апаратчета за гласуване. Имаме дълъг е, списък е, от въпроси, от точки, по които ще гласуваме. Ако има твърде много присъстващи представители от една група, трябва да внимаваме за това. Сега да гласуваме. По изменение 29 гласувайте за, против, въздържали се, прието. 30 за, против, въздържали се, решено, прието. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33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 въздържали се, прието. 44 за, против, въздържали се, прието. 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис, компромис 1 за, против, въздържали се, прието. С това е, отпадат 40, е, от 46 до 48, 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, прието. 52 за, против, въздържали се, прието. 53 за, против, въздържали се, прието. 54 за, против, въздърж... въздържали се, отпада. Отхвърля се. 55 за горивото това е за, против, е, въздържали се отпада. Разрешено, е, извинете, прието. Е, следващото. За, против, въздържали се отпада. 56. За, против, въздържали се, приема се. 57. За, против, против, въздържали се, приема се. 58. За, против, Въздържали се? Приема се. 59 за. Против. Въздържали се? Прието. Приема се. 60 за. При... За 59 ли? Проверка отново. 59. Отново. Гласувайте. Край на гласуването. Резултата е Прието. Приема се. 60 за. Има ли някакъв проблем? Отново 19. I have not my voting card with me. Не съм си донесла картата. И, а, но искам да кажа, че гласувам против. Съжалявам. 20 са против, но това не променя резултата. сега по 60, сега по 60. За, против, въздържали се, прието. 61. За, против, <laughs> за, против, въздържали се, прието. 62. За, против, въздържали се, прието. 63. За, против, въздържали се, прието. 64. Първата част на 64 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 9-5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 Отхвърля се. Компромис 4. Електронно. Електронно гласуване за проверка. Четири А. Трима от НП в повече. И така, край на гласуването. Един повече, господин Марвел. Повече от ясно е мнозинството. Компромис 4Б. Той е отпада, нали? Господин Чичиста. На екрана виждам само бройките за гласувалите и плюс, без да имаме пълната информация на екрана. Просто искам на големия екран да виждам всичката информация. Да, не знае дали нещо може да бъде направено, извинете ме. 31 за, 20 против. Защото имаме двама допълнителни депутати, които не си носят картите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 Преминаваме към преамбила, точка 1, или по-скоро изменение 1, за Трябва да проверим 121. И така, изменение 121, електронно гласуване, моля. Начало на гласуването. Край на гласуването. 30 за, 19 против. Приема се. Изменение 1 за, против. Тези, които са за изменение 1, моля. Против. Отхвърля се. 2 за. Проверяваме изменение едно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет и седем за, 20 против. Приема се решихме проблема с двамата депутати, които нямаха карти. И така това изменение се приема. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. 3 отпада, 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, електронно гласуване за проверка по изменение 8. Начало на гласуването. Един от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против.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 По изменение 17. Един от НДПФ повече. Край на гласуването. В резултат отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за против, въздържали се, отхвърли се, 21 за, против, въздържали се, отхвърля се 22. Добре, по 21 електронно гласуване.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 Преминаваме към мнението на Енви. По точка 1 за, против. Нека отново да гласуваме. Който е за? Против? Въздържали се, приема се. 2. Отпада. Три. За. Против. Отхвърля се. Пет, само последното изречение. За, против, въздържали се, приема се. Шест, по-точно девет, за, против, въздържали се, приема се. Десет, за, против, въздържали се, отхвърля се. 10. Електронно гласуване. Един от НП в повече. Край. Приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Осемнайсет. за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, отпада. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 пада. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. Благодаря и поздравления. Следващите Елена Някои неща има, които трябва да се решават. И така. Точка 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трети компромис. За. Против въздържали се, приема се. 37 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13.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 въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, прието, 12 за, против, въздържали се, приема се, седми компромис за, против, въздържали се, приема се, 13 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 56 на две части, по първата част за, против, въздържали се, отхвърля се, по втората част за, Втората част отпада, казва председателят. Благодаря. 15 за, против, въздържали се, приема се. Ние не трябва да гласуваме NV12, 20, защото сме приели 56-то. Е, да, прав сте, благодаря. Точно така благодаря ви за тази поправка. Е, трябва да гласуваме за МВ-20. За, против, въздържали се. Ще проверим електронно гласуване по МВ-20. Гласувайте, ако обичате. Приема се. Сега МВ-22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, Нека проверим. Мисля, че е прието, но ще проверим. Значи по 21 проверяваме електронно гласуване. Край на гласуването. И резултатът. Приема се. МВ2 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ... 3 за против, въздържали се. Еви 4 за, против, въздържали се, приема се. Ето. Е. първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, По пет, пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Пето, за, против, въздържали се. Ще проверим. Проверяваме по 5. Начало на гласуването. Има двама повече от ТНП. Сега още един в повече от НДП. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до 33. Извинявайте, 34 за, против, въздържали се, приема се, NV8 за, против, въздържали се. Ще проверим. Значи по mv 8 проверяваме електронно. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. mv 9 на две части. По първата част за, против, въздържали се. А, а, от, отхвърля се. По първата, част, по първата част ще проверим. Първата част по MV9. Електронно гласуване по първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте. Втората част. Който е, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 10 за, против. Е, проверяваме по МВ-10 е, с електронно гласуване. Край на гласуването по МВ-10 и резултатът. Приема се. Окончателно електронно гласуване – Гласуваме по целия целият документ. Край на гласуването. Пак има двама от НП, които са в повече. Край на гласуването. Приема се. И сега стигаме до, до осма точка за фармакологичната бдителност. Поздравления, поздравления а, за докладчика. Благодаря на всички, които са участвали в изготвянето на докладите. За специфим време сега минаваме към е, гласуването към е, компромис 8, номер 8. За, против, въздържали се, е, прието. 39 е, и 40 за, против, въздържали се. Девет за, против, въздържали се, прието. 10 за, против, въздържали се, прието. 41 допълнително за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 42 за, против, въздържали се, прието. 14 отвада, компромис 1, за, против, въздържали се, прието. 16 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, отпада. 18 за, 18 за, още веднъж, 18 за, против, въздържали се. Да проверим. По-добре да проверим. 18 проверяваме. Двама от ЕНП е са в повече. Край на гласуването. Приема се. Сега стигнахме до 19. 19 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, прието. 44 допълнително за, против, въздържали се, прието. 21 за, против, въздържали се, прието. Отпада, извинете, отпада. 22 е, за, против, въздържали се, прието. 46 за, против, въздържали се, прието. 47 за, против, въздържали се, прието. 48 е допълнително за, против, въздържали се, прието. 24 за, против, въздържали се, прието. 49 за, против, въздържали се, прието. Отпада. 25 за, против, приема се. 50 допълнително за, против, въздържали се, прието. 51 пак допълнение за, против, въздържали се, прието. 62, още, не, 52 е, е допълнително за, за против, въздържали се прието. 53 за, против, въздържали се прието. 54 за, против, въздържали се прието. 55 за, въздържали се е, прието. 26 за, против, въздържали се, прието. 56, не, това е втори компромис 2, за, против, въздържали се, прието. 28 на две части, първата част, за, против, въздържали се. Да се провери. Първата част 20, на 28 да се провери. Гласувайте отново. Е, от НПФ един, един в повече. Край на гласуването. Прието. Втората част на 28 за. Против. Въздържали се. Отпада. 28. 28 28, гласуване за 28. Сега поправят 58. Е, да, 29. Пет части. 20. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втора част за, против, въздържали се, прието. Трета част за, против, въздържали се, прието. Четвърта част за, против, въздържали се, отпада. Да се провери четвърта част, гласувайте електронно. От НП е един в повече. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Пета част на 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 на две части. По първата част за. Първата част на 30 за. Никой ли? 31-та част. Това беше за. Сега против. Да, проверка. Значи по първата част на 30 правим проверка. Гласувайте. От НП е един в повече. Край на гласуването. Прието е. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отпада, отхвърля се. 60 като допълнение, допълнително. Кой е за 60? 60. Кой е против? Въздържали се? Решено. Прието. 61 е, за, против, въздържали се, прието. Госпожа Ек, по 59, исках да кажа. Част от 30 всъщност не беше, цялото 30 беше прието, но част от 30 не беше прието. Имаме един плюс и един минус. Имахме същия проблем, но, но трябва да се гласува и по първата част, казва госпожа Ек. Какво Съгласни ли сте с това, което казва докладчика, да отпадне а, 59? Добре, 61 тогава. За? Против? Въздържали се? Прието. 62. За? Против? Въздържали се? Прието. 63. За? Против? Въздържали се? Прието. 64. За? против, въздържали се, отпада. 65 за, против, въздържали се, Отвърля се. Проблеми с превода ли има? Не. Тогава да продължим по 31 е, за, 31 за, против, въздържали се, прието. 66 за, против, възприели, е, въздържали се, прието. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, отхвърля, е, въз, въздържали се, прието. 33 за, против, въздържали се, прието. 1 за, против, въздържали се, прието. 34 за, против, въздържали се, прието. 2 за, против, въздържали се, приема се. 35 като, към допълнение към 2 за, против, въздържали се, прието. 36 отпада. 3 за. По 3 за. Против. Още веднъж. По 3 за. Против. Въздържали се. Прието. 37 отпада. По 4 за. Против въздържали се, прието. По 5 за, против, въздържали се, прието. По 6 за, против, въздържали се, прието. 7 за, против, въздържали се, прието. И последно електронно гласуване. Гласувайте сега. 2 EPP too much, please. Е, от НП са в повече. Един от НП е в повече. Благодаря. Край на гласуването. Приема се също. Благодаря. А сега? Следващата точка. Поздравления. Сега. Мишел Рибази. Последващата точка. Четири. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се, приема се. 19. Е, За, против, въздържали се, приема се. 5. За, против, въздържали се, прието. 20. За, против, въздържали се, прието. 21. За, против, въздържали се, приема се. 22. За, против, въздържали се, отпада, отхвърля се. 23. За, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 допълнително, кой е за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. По 7 за, против,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 А, това беше 13, извинете, сега 14 за, против, въздържали се. Да се провери. Електронно по 14. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Едно. За. Против. Въздържали се. Прието. 15 за. Против. Въздържали се. Прието. 16 за. Против. Въздържали се. Прието. 2 за. Против. Да проверим. 2. Да започне гласуването. Гласувайте. Край на гласуването. Прието. Две се приема. И сега разделно гласуване на две части, 17 на две части. Първата част за, против, въздържали се, реше... прието. Втората част за, против, отпада. 18 допълнително за. Не получавам. Не излиза английски превод, има оплакване от залата. Да опитаме отново. Сега вече има ли превод? Чарлз, чуваш ли ме? Да, окей. Успокоен, Успокоен, съм, той ми разбира вече, Чарлз. Имам въпрос по предишното гласуване, което резултата беше 17 е, е, на 16. Е, имаше ли гласуване без карта или всички гласуваха с карта? Защото имам чувството, че може да има разлика в резултата, ако е имало някой, който е гласувал без карта и не е привлякал вниманието ти. Това ми е въпроса. Благодаря за е, идеята. Ако някой е, не се е обадил, че гласува без е, карта, е, аз го приемам. Така че много ви моля, колегите, които нямат карта, трябва да се обаждат е, всеки път. Аз не мога да проследа е, от тук. Когато някой гласува без карта, ще ви моля да го казва винаги при гласуването, защото аз не мога да проследя всичко това. Ето, имаше ли? Да. Мануел. Да, а, да е, трябва да правим секретарята да има достатъчно а, е, социалистически гласове. Достатъчно гласове от страна на социалистите. иска да знае дали има достатъчно гласове от социалистите. Това, което исках да кажа е, че когато не е именно гласуване, единството, което зна, е ясно, че е, има група, в коя, от която гласовете са в повече. Но не, не можем да, да, да, да не знаем кога от някоя група имало недостатъчно гласове под необходимото. Да, е, ние само установяваме дали са в повече, а не когато са по-малко. Когато някой без карта обаче гласува, всеки път трябва да се обажда. Просто аз не мога от тук да го видя и твърде много сме. Аз трябва да внимавам да не стане грешка в гласуването. Така че още веднъж ли искате думата? Да, господин председател, аз гласувам без карта но ми казаха, че имаме достатъчно карти от социалистическата група. Тя е пълна, тя е, е пълен комплект, но ме е, е включвайте ме всеки път, защото аз гласувам без карта. Ако съм в повече, тогава добре. Това трябва да внимаваме много е, за това, между прочим, казва председателя но вече е късно, каквото е станало. Сега по точка трета. Първо 18. 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Нека да направим проверка с електронно гласуване. По 18. Двама от НДП са в повече. Край на гласуването. Двадесет на тридесет. Отхвърля се. Три за. Против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване. Чудесно. Край на гласуването. Приема се. Поздравления Стигаме до доклада на Карин. Това не е последното гласуване. Не се движи много бързо днес. Сега гласуваме 54, 53, 63 и 103 анблок. Който е за, против, въздържали се, приема се. 55 и 45 за. Не са много против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Искате ли да го проверим това? 55 и 45 електронно гласуване за проверка. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58, 59, 60, 150, 151. Анблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 62. Първа част за против, приема се. Втора част за против, приема се. 2, 3, 4, 29 заедно. За против, въздържали се, приема се. 156 за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 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 8-1 за, против, въздържали се, приема се. 8-2 и така нататък. И следващите анблок за, против, въздържали се, приема се. 8-3 за, против, Нека да направим проверка с електронно гласуване. 8-3. Осемдесет и четири. Отпада ли? 84 за. Против. 84 за. Против. Електронна проверка. 84. за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за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 9-7 за, против, въздържали се, приема се, 98 за, против, въздържали се, приема се, 12 за, против, въздържали се, приема се, 9-9 за, против, електронна проверка по 99. 100 и 101 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се. Проверка по точка 15. По 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 и 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 142, 88 и 89 блок за, против, въздържали се, приема се. 121 за. Оттеглено ли? Сто двадесет едно. За. Тези, които са за, моля. Против. Въздържали се. Приема се. 123 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 129 пада. 132 второ изречение. Да, трябва да гласуваме цялата точка 130 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 132 за,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 136 за, против, въздържали се, приема се. 47. 52, 139, 146 и 147 за, против, въздържали се, приемат се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, Проверка на 27. Отхвърля се. 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 163 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 164, мисля, че е следващия. 164 за, 167. Има известно объркване тук. Тъй като прескачаме отпадналите изменения, не възможно с устния превод да се навакса с тази скорост. И това трябва да го вземете предвид, защото в един момент прескачате 10 изменения и е много трудно човек да проследи нещата. Това не е проблем само за мен. Виждам, че това е общ проблем. Координаторите на стилистите ми казват същото. Мисля, че и в други случаи това се е случило, така че мисля, че трябва да вземем предвид факта, че когато има прескачане на по-голям брой изменения, просто трябва да забавите малко темпото. Ами... Опитвам се всеки път, е, е, но гледам часовника с е, с удоволствие ще го направя, ще повтарям всеки път, но ще, ще ни отнеме повече време. Няма проблем от моя гледна точка. А, Значи 176, 67 за против, никой не е против, чудесно. Да опитаме ли още веднъж? Трябва да имаме превод. Може би сега пък бързам. Извинявам се за което, дами и господа. 160 27 за, против, въздържали се, прието. 168 и 169 няма да ги гласуваме. 170 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 172 и 73 падат, 174 за, против, въздържали се, приема се.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 182 за, против, въздържали се. Приема се 183 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 184 за, против, въздържали се. Приема се. 38 за, против, въздържали се. Приема се.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 За. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 196 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да направим проверка. 197. Като допълнение край. Отхвърля се. 198 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Начало. Край. Отхвърля се. 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 200. За. Против. Отхвърля се. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 124 за. 204 за. Против. Въздържали се. Приема се. 205 за, против, въздържали се, приема се, 206 за, против, против отново, въздържали се, приема се, 207 за, против, въздържали се, приема се, 208 за, против, въздържали се, Приема се. Едно. За. Против. Приема се. 46 за. Против. Отхвърля се. 48 за. Против. Приема се. 49 за. Против въздържали се, приема се. 50 за, против, приема се. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Herzlichen Glückwunsch auch. Сега доклада на госпожа Цавела. Благодаря и на нея за това. Госпожа Цавела иска да каже две изречения. Имате думата. Господин председател, аз им направих едно предложение, получих предложение в последния момент от е, социалистите по компромис 7. 4Б. По същество е същото, но по-добре е формулирано и аз предпочи, е, препоръчвам да го възприемем. Е, позволете да го прочета. 4Б. Предложение от социалистите. Може ли да го кажете, когато стигнем до тази точка? Може би е по-добре, когато е, направим това, когато сме на точка 7. Напомнете ми, като стигнем до там. И така, предложение за компромис 1. За. За, против, въздържали се, приема се. Втори компромис. За, против, въздържали се, приема се. Трети компромис. За, съжалявам, извинява се председателя, седем. Седмо изменение. За, против, въздържали се, Става дума за седмо изменение, то се отхвърля. Трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За За. По 12 гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега няколко изменения отпадат. И сега по седми компромис давам думата на госпожа Цавела. Благодаря, господин председател. Новия текст гласи. Напомня значението на сегашните преговори за зона за свободна търговия и призовава страните членки да работят за уеднаквяване на техните позиции в рамките на преговорите по е, Световната, за Световната търговска организация. Колкото разбирам, е, това е, е предложение към компромис номер 9. Правилно ли е? Всички? Всички други групи съгласни ли са? Значи, е, кой е съгласен с е, е девето е, изменение към компромис 7? Стигаме до 8 компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви.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 по становището и резултатът, становището е прието. Най-сърдечно благодаря, госпожо Цавела. Поздравления! Успешна, успех постигнахте с всички тези компромиси по измененията. Стигаме до следващата точка на дневния ред. Това е точка 12. 2 по 6 прави 12, извинете за което. Значи 12, това е за темата е българския е, е, аец Козлодуй. Е, е, тези, които е, трябва да излезат, да излезат. В противен случай е, с, е, да започнем с доклада на колегата Армс. Е, госпожо Армс, имате думата. Благодаря много, господин председател. Имам впечатлението, че вашия призив за тишина не бе чут е, както трябва, не бе, не последва ефекта. Ох, Боже. Окей. Okay. Се опитам отново. Сега госпожа Хармс има думата. Днес обсъждаме е, е, предложенията за изменения към доклада за а, е, средствата за а, изваждане от действие на АЕЦ Козлодуй, съответните реактори в Козлодуй и необходимата подкрепа от Европейския съюз за това. След а, пространни дебати, които и в комисията проведахме, но и в, а, сред докладчиците в Сянка, а, все още е, имаме, имаме вече подробностите на доклада, е, но според мен трябва да се изясни следното. А, а именно, моята група, политическа група, смята, че беше правилно това, че Европейския съюз е, след спиране на реактори 1, 1, 2, 3 4, в, е, след като беше решено да бъдат е, спрени тези реактори, е, бе подписан договор, който задължава Европейския съюз да, да поеме и да участва в разходите по изваждане от действие и спиране на тези реактори. Излиза, че не са потекли е, огромни средства от Брюксел към Бълга... България, но е, трябва да се използва тази възможност и е, трябва да установим до каква степен и колко е, е допринесъл за това Европейския съюз, е, до каква степен от товара е, е готов да поеме е, от финансовия товар е, и финансовата подкрепа, която е, е и какви средства е поела България от 1992 е, до 2003. 55 е, милиона долара са изтекли към България от 2004 до 2006 и 185 е, милиона от 2007 и 2009. Това прави 2010 милиона евро, които са отишли за България, което това е за ние трябва да решим преди следващия транш е, дали е, ще 550 е, милиона евро подкрепа за България, дали наистина те са изплатени на България това доведе до едни много оживени дискусии сред докладчите в Сянка. Тези пари, тези 550 милиона евро, са е, отделени. Те попадат, е, е, те са договорни. Това са средства, които са договорени. И днес ние трябва да обсъдим и да решим, решим в пленарно заседание за това са доброволни допълнителни средства, които обаче не попадат, не са ангажирани чрез някакъв договор. От 2010 до 2013 от Брюксел за България трябва да бъдат изплатени тези средства, а именно 300 милиона евро. Това предлага комисията. Аз като докладчик от самото начало смятам, че тази сума е не е е, целесообразна. 180 милиона евро е, обаче в резултат на това е, комисията предвижда 180 милиона за е, извеждане от действие, но и за е, управление на отпадъците, ядрените отпадъци. Също така в България обаче до сега не съществува достатъчна инфраструктура за това подготовката на е, управление на, е, на тази централа и а, е, от извеждането на ядрените отпадъци а, до сега не както трябва България а, наистина настоява много за а, използване на ядрена енергия, на ядрена енергия много а, така настъпателно е, работи в тази насока, но разбира се, е, трябва да се е, помисли и да се подготви от извеждането на радиоактивните отпадъци. За сега няма инфраструктура за това. В дебата с докладчиците в Сянка стана ясно, че има договори с Русия където могат да бъдат поети е, ядрените отпадъци за допълнително изгаряне. Е, радвам се, че е, дебата по този доклад и по времето, когато се водеше този дебат, е, комисаря отговаряше за този ресор бе направи посещение в България, е, комисар, господин Етингер и е, стана дума, е, стана ясно от това, че е, високо ядрени отпадъци с високо ядрено съдържание и тяхната обработка е нещо, което не е приемливо за Европейския съюз. Има планове да се предложи проекто директива, която да третира тези е, въпроси, като се постави особено е, ударение върху високо радиоактивните е, отпадъци. Виждам, е, аз наистина с нетърпение очаквам проекта на тази директива, но това, е, за съжаление, няма да предшества отпускането на четвъртия транш от е, средствата за България. Според мен би било добре обаче, защото аз настоявам е, на това, защото прави впечатление, че в България средствата не се транспортират, а трябва да се осигури съответна инфраструктура за отвеждането на тези отпадъци и съответно да се види как ще се разходват средства в България. А това зависи именно от въпроса с отвеждане на отпадъците. От това ще зависи и да, доколко е приемлива следващата сума от 300 милиона евро за е, срока 10-13 година. Аз намирам, че 180 е, милиона е, е една приемлива сума е, защото тази сума трябва да се инвестира в изграждане инфраструктура за междинните е, съхранение на, на е, тези отпадъци, а останалите 120 е, хиляди за конкретна работа по извеждането на отпадъците. България има, би имала добри възможности да ползва някои държави членки, съседни държави членки или пък не държави членки, например Швейцария, предлагат е, добри, е, добри технологии за това. Е, така че нямаме, не трябва да имаме опасение, че тези 120 милиона евро, ако се запазят за крайното отвеждане на отпадъците, няма да бъдат правилно разходвани. Въпросът обаче е кога България ще започне с тази сериозна задача на извеждане на отпадъците. На това място, преди да приключим темата и да стигнем до гласуване по доклада, бих искала да чуя от комисията е, още веднъж е, каква е тяхната позиция, каква е тяхната оценка на е, актуалната ситуация в България с отвеждане на отпадъците, каква е оценката за междинното съхраняване. Бих се радвала, ако представили на комисията би се спрял и върху въпросът за тези 300 милиона евро, дали те ще бъдат, е, е, попадат в, е, са договорени или това са допълнителни средства, недоговорени, защо вероятно те имат различно становище от това, което аз представих тук. И второ, втория въпрос, който бе засегнат от докладчиците и докладчиците в сянка, който трябва изчерпателно да разгледаме тук за да може и да го изясним, така че всички страни да са удовлетворени, а именно е, има ли недостатък на електроенергия в България и е, усеща ли се това след спирането на първи и втори блок е, и, и, и износа на електроенергия от България значително ли се, се е покачил след затварянето тези за реактора? Как обяснявате това? След какви са резултати от втората мисия в България? Защото тя и какво следва от затварянето на тези реактори? Това е за сега. Ако въпрос, възможно е да се поставят и други въпроси, но това е от мен толкова. Благодаря. Е, за сега имам е, две е, заявки за изказвания от колегата Урех и фрау Херцог. Благодаря, господин председател. Благодаря и поздравявам комисията за последователния подход, който парламента ще под подкрепи, а именно грижата за здравето и е, сигурността това беше предпоставката за направеното през 2005. Е, разбира се, е, комисията и е, законодателите в Европейския съюз имат основна грижа за сигурността на за ядрената сигурност. Предпоставка за това е да има една европейска система за контрол. За да се правните, правните предпоставки е, трябва да са на лице, за да е, се е, закриват или пускат в действие съответните реактори. Е, Лисабонския договор също е, обръща внимание на енергийната сигурност и получава, парламента получава допълнителни компетенции в това отношение чрез е, Лисабонския договор. Е, Е, това не би трябвало и това, би, е, това което правим, трябва да попречи на накърняване на, на конкурентоспособността на Европейския съюз в това отношение. Е, бих искал да благодаря на комисията и комисаря Етингер за това, което той ни съобщи, че при съхраняването на ядрените отпадъци трябва да се задействат съответните системи за контрол на европейско равнище. Благодаря, колегата Херцог. Благодаря, господин председател. А колеги, ще говоря съвсем накратко и то по два, само по два въпроса. Първият въпрос е следният. Има ли недостиг на електроенергия в България или не? Никога не е ставало въпрос за подобен недостиг в сигурност. Със сигурност обаче има недостиг на електроенергия в Западните Балкани, който създава проблеми не само за България, но и за нейните съседи. Това е сериозен въпрос. На тези страни трябва да се помогне. Наистина има недостиг на електроенергия след затварянето на блоковете на Кослодуй е, и включително това засяга околните страни и моята страна, която изглежда далеч от Козлодуй. Всички съседи на България изпитват сериозни проблеми с електроснабдяването. Второ, през 2006 година България не беше член на Европейския съюз, когато се разработваше многостранната финансова рамка. България не беше член по това време и ние приехме в нашата комисия и в Европейският парламент, че независимо от това дължим същата подкрепа, финансова помощ на България, както е, оказахме на другите две страни, Литва и Словакия, които трябваше преждевременно да закрият своите АЕЦ. Беше добре, че се загласихме, че трите страни, които са изправени пред същите проблеми, трябва да се третират еднакво. Има обаче един друг проблем – през 2006 година, когато се разработваше многогодишната финансова рамка и няма линия за това, и има бюджетни трудности. Ние трябва да бъдем много единни, да защитаваме нашата позиция. Защо казвам това? Защото имаме споразумение, това е верно. Но аз като а, а, участник в подготовката на бюджета за 2011 година. Подготвих едно писмо неодавна, което изпратих на Комисията по бюджетните въпроси и един от пунктовете в това писмо беше именно това. Е, искане на финансови средства за тези нужди. Казвам това, защото докладчиците в сянка от Зелената партия по бюджета за 2011 година, като приеха различно мнение от мнението на госпожа Ребека Хармс в нейния доклад. Затова призовавам да бъдем единни, защото когато искаме средства, а такива средства са необходими, трябва да се съобразяваме с другите доклади по същия въпрос. В момента само споменавам това, защото няма да бъде много лесно да защитим позициите си пред Комисията по бюджетните въпроси. Не поради Козлодуи, а поради голямото предизвикателство, какво ще правим а, по време на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. И когато говорим за този доклад, необходимо е да поддържаме същата позиция, когато а, става дума за проекта доклада за бюджета. Това е особено важно. Благодаря. Благодаря. Сега а, давам думата на докладчикът Сянка. Благодаря. Аз имам чувство на България, симпатизирам на България и знам, че много важно е да подкрепим тези проекти. Е, в, е, е, с Ясовски Бухлоници в Словакия, Словакия ние придобихме известен опит. Там имаше значителни проблеми, но смятам, че в бъдеще би трябвало да е, подхождаме към този въпрос по-балансирано за закриване, въпроса за закриване на ядрени реактори. Много, твърде много пари се инвестират в това и е, е, е, наистина трябва да се помисли как по-разумно да се използват тези средства, за да водят те до по-голяма сигурност. Закриването до сега е, струваше страшно много и е, е, излиза, че трябва все още да, да инвестираме допълнителни и допълнителни средства. Една част от е, е, парите на Европейския съюз е, няма да свършат обаче в България, няма да, да се озоват България в Русия и Русия ще се възползва от тези средства. Трябва да внимаваме и затова трябва да отчетем и този въпрос. Колко пари, колко пари ще изразходваме за закриването на реакторите и да направим така, че е, в, е, е, и трябва да решим проблема с съхраняването на, на отпадъците и в нашите страни. Други изказвания има ли? Би трябвало да внимаваме с времето, защото още две точки имаме по дневния ред, които трябва да, да обсъдим тази сутрин. Сега докладчика в сянка. Ние все пак днес обсъждаме амендментите към този доклад. И искам да благодаря на всички тези колеги, които са подходили изключително конструктивно, потвърждават необходимостта от допълнителната помощ за извеждане от експлоатация на четирите блока и поддържат позицията, че енергийният сектор в България трябва да бъде подкрепен. Става въпрос за повишаване на енергийна ефективност, повишаване използването на възобновяема енергия и допълнителни модернизации в енергийния сектор. Нека не забравяме, България спря 4 блока. И тези четири блока а, донесоха огромна загуба на инсталирана мощност. Благодарение на помощта на Европейския съюз до 2009 година само чрез енергийно спестяване са компенсирани повече от една трета от тези спрени мощности. Така че тази помощ трябва да продължи. Това, че при спирането на блоковете не възникна криза с електроснабдяването в България, беше отново заради помощта на Европейския съюз, която позволи да подготвим нашата система, електрическите мощности да посрещнат това спиране. Сами разбирате, че ако беше възникнала такава криза, ние веднага щяхме да рестартираме тези блокове. И това е предвидено в договора за присъединяване на страната към Европейския съюз. Основният проблем на този регламент, на това предложение на Европейската комисия е виждането на групата на зелените че трябва 40% от допълнителната финансова помощ да бъде насочена към създаване на депо за погребване на ядрено гориво. Не сме съгласни с този подход. Първо, защото България има друга стратегия за управление на ядреното гориво. Тази стратегия е действаща, тя е известна на Европейската комисия, известна е и на всички страни, които имат отношение към Конвенцията за управление на радиоактивните отпадъци. Съгласно тази стратегия, България предвижда преработване на отработеното ядрено гориво и погребване на високоактивни радиоактивни отпадъци след като горивото бъде преработено. Разбира се, това ще се случи не утре, не в близките няколко години, най-вероятно след десетилетие. Същевременно, чрез помощта от Европейския съюз в България ще изграждат хранилище, за временно съхраняване на отработено ядрено гориво за 50 години с опция за удължаване до 100 години. И това е подхода, който е избран и който удовлетворява както нашата страна, така и нашите а, партньори от Европейския съюз. Допълнително, тази помощ се изгражда и хранилище за радиоактивни отпадъци за ниско и средно ниво радиоактивност. Така че а, сега да се пренасочат 40% от тези пари към нещо, което а, нашата страна не е стартирала. Нашата страна не е искала за помощ от Европейския съюз. И това няма отношение точно към спирането на, на, на тези четири блока. То има отношение въобще към експлоатацията на ядрени реактори в нашата страна. А, смятаме, че ще доведе само до блокиране на тази огромна сума пари за дълъг период от време, което нито е ефективно, нито трябва да го допускаме. Благодаря ви. Kolega Brzina. Dovolte mi, pane předsedající, jenom krátkou poznámku. Plně souhlasím s paní zpravodajkou tam, kde má na mysli. Изцяло съм съгласен с докладчика по въпроса за високите стандарти за съхраняване на ядрените отпадъци, както и по въпроса за сигурността. От друга страна, До някъде съм удивен, че съхраняването на радиоактивни вещества ще се извършва в Руската федерация. В крайна сметка, ако отпадъците бъдат съхранявани безопасно, всъщност няма значение къде ще бъдат съхранявани. Освен това, бих искал да привлека вниманието ви към ситуацията в страните кандидатки. Чешка република беше единствената страна, да ви напомня, която не беше за ядрената енергетика. Нашите словашки приятели, за жалост, имаха по-малко късмет. Те продължават да използват ядрена енергия. Така че решението за извеждането експлуатация на ядрени инсталации е по-скоро не техническо, а политическо решение. Така че не виждам по какъв начин можем тук да започнем да се оплакваме, че България изнася електроенергия. ако по-скоро трябва да решаваме факта, че някои от е, тези сектори произвеждат емисии на въглероден двокис. Голяма част от това е свързано точно с извеждането от експлуатация на блокове Козлодей. Благодаря, господин председател. Бих искал да използвам възможността и да благодаря за подготвянето на този важен доклад. Трябва да спомена, че трите страни които имат е, много големи економически и социални проблеми, не трябва да им се завижда, защото от 2001 година насам всяка една от политическите партии или дори хората на улицата трябваше да намерят начин да обясняват тези решения на хората. Това са правилни решения, но за много хора те са трудно разбираеми. В Литва ние в момента сме доволни че има 15, а не 40% увеличение на цените на енергията, както беше предвидено. Сходно е положението и в другите две страни. Аз подкрепям някои от измененията, особено нези, които се занимават с ролята на Европейската банка за възстановяване и развитие и финансирането на извеждането от експлоатация. Мисля, че Сметната палата трябва да провери някои моменти там. Мисля, че това е друг важен е, въпрос, който бе повдигнат от докладчика и това е управлението на ядрените отпадъци. Смятам, че Европейската комисия трябва да излезе с предложение как да се решава този въпрос в бъдеще, защото това е много деликатен социален и политически въпрос. В момента Литва строи хранилища, България прави същото, но мисля, че това няма да бъде достатъчно в бъдеще. Затова трябва още сега да започнем да обсъждаме този въпрос. Поддържам колегата, който казва, че трябва да бъдем единни в решаването на този въпрос, защото това е и финансово чувствителен въпрос, но политически много по-чувствителен. Благодаря. Госпожа Хармс. Госпожа е, докладчицата, е, максимално кратко. Да, съмнявам се. Съжалявам, че представителите на комисията не взеха думата. Взеха думата, но не се обадиха. Е, но, но... Тогава мога да направя заключението. Нека след като чуем комисията тогава да се изкажа аз. но не искам да, да лишавам от думата други пред, депутати. Господин Фарос, наистина с удоволствие ще се спра директно на въпроса, който е поставен. Положението с финансирането е следното. След като договор за присъединяване на България е, според този договор се предвижда е, финансиране от 2009 година. А за Литва и Словакия финансирането, е, сигурното финансиране е до 2013. Това означава, че когато ако трябва да поставим на едно ниво българите с словаците и е, литовците, би трябвало тогава да е, покрием и е, новото предложение 2013. И това е всъщност пред нашото, на нашето внимание в момента. Втория въпрос е въпроса за това е, как е, след да повтория транш 120 милиона, как ще бъдат е, изразходваните за енергийни мерки или за мерки за е, отвеждане на ядрените отпадъци? Има разминаване между това предложение и предложението за, за ядрените отпадъци, но това е неизбежно, тъй като тъй като бяхме под натиск за финансиране на България на времето, и след като президента Барозо и комисара Етингер е, ни е, е, взеха позиция по това. Ясно е, че през, следващата, през втората половина на тази година комисията трябва да излезе с с предложение за е, отвеждане на ядрените отпадъци. Е, в контекста на Козлодуй е, дали ще се реши този въпрос за финансиране на управление и отвеждане на отпадъците, това предложение не, тук не можем да предречем какви въпроси с окончателното складиране ще възникнат и до каква степен това ще доведе до е, нарушаване на конкуренцията. Ние, според нас, има смисъл е, да се финансират енергийни мерки е, на е, стойност 120 милиона евро, е, не трябва да разбраваме, че е, затворените, закритите реактори е, е, капацитета на затвор... закритите капаци... реактори ще е значително по-голям. Второ, производството в България сега се различава. Чувства се значителна нужда от инвестиции и енергийната интензивност е, на България е, ще направи наистина необходими е, мерки по ефективността на по енергийната ефективност. ефективност. Е, вярно, е, това не е, доведе до недостиг на електроенергия в България, но намали и във времето значително ще намали възможности за износ на електроенергия. Т.е. трябва да се е, частично може да е, бе покрита е, недостига от, на електроенергия в резултат закриването на реакторите с конвенционално производство, традиционно производство, но това пък води до увеличаване на емисиите от въглероден диоксид. Ние подкрепим инициативата на Сметната палата – която в момента е, предвижда одит за трите държави Литва, Словакия и е, България. И ние като комисия е, сме възложили финансов одит на, за една програма Борониче и на следващото сбирка на, на донорите ще бъдат е, е, отчетени и е, ще бъдат съобщени резултатите от този одит. Накратко благодарим на, за доклада и за подкрепата. Смятаме, че 120 милиона за енергийни мерки са нещо разумно. Още повече, че такива мерки са предвидени и са финансирани, ще бъдат финансирани в Литва и Словакия до 2013 година, така че ако трябва да поставим България на същото, е, при същите условия, е, това е разумно, е, да може и България до 2013 година да да, да позволим и на България да предприеме такива мерки в 2013 година. Благодаря, колега Хармс. Благодаря, господин председател. Благодаря и на позицията от страна на комисията, на представителя на комисията. Наистина работихме добре съвместно по отношение на учествателските работа и фактите събирани по доклада. Наистина и на комисията за съобщените факти. Две неща искам обаче да засегна сега, които ме занимават и сега и във връзка с гласуването. От части се, е, е, е, изненадвам се до каква степен е, се гледа съвсем безразлично и с лекота на, на, на преработването и как се приема за нормално изпращането за преработка и складиране, съхраняване на високореактивните е, отпадъци в Русия подчертавам и благодаря на господин Етингер за това, което той каза, така не може да продължава нататък. Апелирам към колегите и особено колегите от България, наистина да спешно неотложно да се занимаят с въпроса, за да не стане така, че отново някога ще отработеното гориво ще бъде, ще се озове там. Това е защото е, сега съответната страна трябва да, да поема отговорността за ядреното е, гориво, което се е отработено в България. България получи доста пари за тази цел, така че би трябвало наистина да. Е, да погледне сериозно на това, защото от десетилетие се произвежда и се изнася гориво, без да се помисли как ще се е, какво ще се прави с отработеното гориво и подпомагащата програма за е, управление на отпадъци в Козлодуй или в Игналина е, бе свързана с определената цел, а именно тези пари, които се наливат там, да доведат до по-голяма сигурност за населението. Това не означава, че отпадъците трябвало да бъ... трябва да бъдат изхвърлени или изнесени в Русия. Е, Въпросът е свързан и с зависимостта от е, газовите доставки, е, с Газпром и с е, съществуват опасения, че в областта на атомната инфраструктура това ще направи тези държави напълно и нас, напълно зависими от Русия защото и това се отнася не само до България, но и новите държави членки, как ще функционират атомните програми, в тези държави ще се отрази и на въпроса за е, енергийните доставки в е, е, бъдеще. Държавите, новите държави членки би трябвало да бъдат по-независими от, от, е, в е, доставките на, е, на енергия. Много от тях са 100% зависими или са просто дъщерни предприятия на Газпром. И според мен след това ще удължи, ще продължи старата отколешната зависимост от Русия смятам, че това трябва да обсъдим допълнително тогава, когато господин Оттингер представи проекта за директива и мисля, че трябва наистина със същата така е, амбиция да подходим към въпроса. Е, думата сигурност е, трябва да бъде трикратно и многократно и с изписана с дебел шрифт. Благодаря ви за вниманието и очаквам с нетърпение гласуването. Благодаря. Сега на следващата точка. Стигаме до следващия доклад. А, той е а, моля ви за 10, ограничете се в рамките на 10 минути. Благодаря, господин председател que está a ser elaborado no âmbito da Comissão do Emprego, eh, tem no... Eh, значи, по този доклад за развитието потенциала на работните места и нова устойчива економика, водеща е, е комисията по заетостта и е, става дума за становище. Становището, разбира се, трябва да отразява и нашата позиция по тези въпроси. Вече сме обсъждали този въпрос и нашите дебати трябва да бъдат взети предвид при изготовка, изготвянето на становището. Тук сме изправени пред няколко сериозни проблема създаването на устойчива економика по начин, който гарантира економическото и социално развитие. И тук влизат проблемите за новаторството, енергийната ефективност и така нататък, но също така трябва да вземем предвид и социалните въпроси. А проблемите, пред които в момента сме изправени, целия Европейски съюз са, са и проблеми на целия свят. А това са измененията в климата, безработицата, социалното приобщаване, недостиг на ресурси и така нататък. Тук влизат и въпросите на конкурентоспособността, например. А, това е обстановката, в която трябва да работим. Трябва значи, да защитаваме създаването на нови работни места, увеличаването на енергийната ефективност. Но също така не трябва и да забравяме, че в Европейския съюз има промишлени отрасли, някои от които са натрупали е, значителен опит и значителни знания. Други имат особено голямо значение в, в региона е, и местата, където се намират, особено във връзка с осигуряване на работните места. Така че тук трябва да намерим а, е, едно разумно равновесие между иновациите от една страна и съхраняване на традиционни промишлени отрасли от друга. Разбира се, трябва да се борим за енергийна ефективност във всички отрасли, във всички сектори, да подпомагаме създаването на енергоефективни а, апарати за а, а, климатични инсталации, охлаждане, а, вагонният а, е, е, и локомотивен парк, а, е, Автомобилният парк, е, информационните технологии, това са все отрасли, които имат значение в този контекст. Тук влизат, разбира се, и възобновимите енергоисточници. И насърчаването на устойчиви и чисти енергоисточници. Но нека се спра на следното. Текстилната промишленост, електрониката, производството на електропроводници и така нататък. Тези отрасли са особено важни в някои части на Европа, тъй като те създават много работни места, особено дават работа за жени. И спецификата на тези отрасли трябва да бъде взета предвид. Тоест, пак ще кажа, от една страна да насърчаваме иновациите, от друга страна да защитаваме съществуващите промишлени предприятия и работните места, които те осигуряват. Това са проблемите, по които трябва да помислим и очаквам с интерес да чуя какво колегите мислят по тях. Не трябва да забравяме и малките и средни предприятия. Как могат малките и средни предприятия да получат нужната им подкрепа. Особено, що се отнася до иновациите. Защото някои от тези малки средни предприятия изпитват финансови трудности, не могат лесно да получат нужната им финансова помощ, защото бюрократичните процедури, които трябва да се преодолеят, много често са доста големи и затова много малки и средни предприятия не могат да а, получат финансиране или пък да си уредят съвместно финансиране. Създаването на работни места в момента е един от главните въпроси. Нещо, въпрос, който няма да бъде лесно решен как да създаваме нови работни места и също времено да запазим съществуващите. А това нахвърлям просто някои от идеите, по които ми се иска да чуя вашето мнение. Искам също така да... Иска ми се Европейската комисия да възприеме нов подход към тези проблеми. По-новому да оказва подкрепа на малките и средни предприятия. По-новому да защитава съществуващата промишленост в Европа. Утре ще имаме изслушване по този въпрос, но, както вече чухме, иновацията може да даде много, отговори на много от тези въпроси. Много ви благодаря, че бяхте толкова кратка, което ще ни даде възможност да разгледаме и двете точки. Колеги, сегашната дискусия за устойчиви растеж, е, зелена економика или економика с е, ниска въглеродна интензивност и създаването на работни места в такава економика, всъщност е пълна с едни такива неясни ефемизми. За жалост, е, критиката, която е насочена към стратегията 2020, разработена от Европейската комисия, е прекалено двузначна като комисия ИТРИ ние трябва да се дадем въпроса, кои са най-значимите трудности пред промишлеността в бъдеще и по какъв начин нашата промишленост може да излезе като победител от глобалната конкуренция с създаването на нови и по-добре, по-добри работни места, както и създаването на основа за просперитет и да в бъдеще. Днес разбираме потреб проблема с изчерпването на изкопаемите горива в близко бъдеще, но не сме наясно с изчерпването на собствените ни ресурси. През последните няколко години с 30-40% се повишава използването на метали, докато в Китай това е 300% увеличение което означава, че ние фундаментално трябва да преструктурираме индустрията, за да говорим тези проблеми. Целта трябва да бъде не само да намаляваме потреблението на ресурси си до известна степен, а използването на ресурси да стане устойчиво в целия индустриален сектор, по този начин да превърне промишлеността в устойчив сектор. За това трябва да говорим за иновации, за повторно използване и рециклиране на суровини и материали и това да стане правилото. Така че в един вид трябва да дематериализираме нашата индустрия. В краткосрочен план трябва да се насочим към енергийна ефективност, в средносрочен план трябва да намалим използването на въглеродно интензивни материали и в дългосрочен план трябва изцяло да преструктурираме начина по който предлагаме услуги, като се насочим към минимално използване ресурси. Обхватът и скоростта на тези промени е от огромно значение. Има 24 милиона фирми в Европейския съюз и поради измененията на климата и поради изчерпването на изкопаемите ресурси, нашият план на действие трябва да бъде не повече от 25-30 години. Днес трябва да видим какво може да направим в Европейския съюз, за да се извършат тези промени. Много от решенията са насочени към научните изследвания, но трябва да предприемем по съзидателен подход. Различните европейски програми и координацията им не разглеждат въпроса за ресурсите, които повдигам аз. Трябва да разработим на ново съществуващите мерки и да внесем и нови мерки, като например въвеждането на екологични данъци, защо да не се въведат те и за строителните материали трябва да обединим тези изследователски институти и компании, които са готови да работят заедно по отношение на технологични платформи, използването на суровини материали и намаляването на цялостното въздействие върху околната среда. Защо да не започнем с сградите, тъй като те имат много голям екологичен ефект и предлагат най-бързия път към успеха? Аз възнамерявам да внеса редици извинения от нашата група, които съдържат по-малко ефемизми, но гледат по-напред и са по-конкретни. В заключение смятам, че правилният избор ще ни даде възможност да бъдем сред първите, които да преразгледат и преструктурират своята економика и по този начин да осигурим работни места и доходи на хората в продължение на години напред. Благодаря много, Жадо. Благодаря, господин председател. Значи тук става дума за един огромен потенциал, за един огромен залог а, а, за успеха на а, економическата трансформация. В традиционната енергетика и, а, а, значи, имам там около две работни места на 1 милион а, а, търговски оборот. Докато в, транспорта, примерно, са около 8 а, пълни работни места на 1 милион евро. А, това значи, че тези сектори, а, които са а, сектори са потенциално големи създатели на а, работни места в сравнение с а, традиционните а, промишлени отрасли в какво положение се намираме днес в Европа? А, а, без да можем да а, инвестираме сериозно в а, тези отрасли. Значи, от две страни сме атакувани. От една страна и традиционните а, промишлени отрасли а, из, изнасят извън Европа, но също се отнася и за съвременните перспективни отрасли. Това е особено важно. Казва се и в доклада. Трябва да се създаде рамка за инвестиции, стабилна рамка. За жалост много често сме свидетели в страните членки, а така става и във Франция, че съществуват правни и административни изисквания, които не са достатъчно подпомагащи. Това въжи примерно за възобновимите е, енергоисточници, които нямат перспектива какво ще стане след 10, 15, 20 години в тяхното развитие. Второ, как да помогнем на малките и средни предприятия да могат по-лесно да откриват начини е, за навлизане в новите сектори. Виждаме, че все повече в страни членки, е, някои, примерно, подизпълнители, примерно в автомобилната промишленост, защото, защото става дума не само за, само за тях, става дума примерно и за ветропарковите и за други места, където трябва да могат да навлизат повече малки и средни предприятия. И какъв е проблема на работниците? Много често в страните членки се губят работни места в традиционните отрасли, и разбира се, преди да започнем да мислим за трансформирането на други отрасли, трябва да видим онези, които закриват работни места, да инвестират в бъдещето, примерно. Това въжи, примерно, за рафинериите. Имаме свръхкапацитет на а, петролни рафинерии в Европа. А, и а, виждаме фирми, които имат милиарди а, а, печалба, а, все пак съкръщават работници. Но това не бива да се допуска. Благодаря. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Имам въпрос към преводачите. Дали са съгласни да е, останат още няколко минути? Е, защото е, по точка 15 е, дебата се провежда наведнъж. Не трябва да засегнем всички е, аспекти. Е, благодаря много. Е, наистина е, това е предложение за дати за емисии от нови леки търговски превозни средства. Предложението е от 28 октомври 2009, вече над 5 месеца е факт. То бе разглеждано в комисии и в съответната комисия и за нас е от особено значение, защото в е, политическите и економическите аспекти засягат е, особено е, средните, посредническите фирми и предприятия. Е, обикновено това са малки, по-рядко е, големи предприятия. Ето защо е, някакси този регламент има по-голям, по-важен социален аспект. 2009 година 49 е, е, милиона е, такива превозни средства са производени и над 8 милиона търговски превозни средства по-малки. Разликата е в като е, Китай сега държи 50% от производството на е, малките е, лекотоварни транспортни е, средства. Комисията излезе с предложение което стъпва върху е, решение от е, е, октомври 2000 година, преди 10 години. Тогава стратегията ни винаги била да бъдем само задоволяващи се в това производство. Доста амбициозни задачи си бяхме поставили тогава. Доста амбициозно предложение беше направено с 59 грама на километър е, емисии и комисията възоснова на този е, закон е, прави подобно предложение и за новите леки търговски превозни средства. тези превозни средства от категория 1 с 3,5 тона средно те се третират, за, е, е, се третират като е, леки камиони, леко товарни автомобили. Предложението на комисията заради краткото време ще съкрата. Комисията предлага 170 грама с процес на постепенно преминаване към тази, тези стойности до 2016 година. Е, въпросът е дали да направим, е, да се позовем, да, да, да действаме както с е, тежкотоварните автомобили или под, да търсим нов подход, след което идва и дългосрочната цел от 100 35 грама до 2020, като това е е, беше целта за първата фаза, сега с 55 е, е, грама е завишена тази целева стойност. Въпросът е дали дългосрочната цел трябва да, да, да, да остане такава. Има различни стойности, различни оценки. Трябва да обсъдим това. Имаме един конкретен проблем за многостепенните, много е, превозни средства, е, специалисти, е, автомобило, е, производители на такива автомобили предлагат единично решение на проблема. Въпросът възниква кой ще поема отговорност за емисиите в това отношение? Комисията предлага производителят. Това е въпрос, който е много спорен, защото е, автомобилостроителите е, имат е, сериозни възражения към това. Тук трябва също да очакваме предложение за решение от страна на комисията след което идват и е, въпроса с е, глобите и с е, санкциите. При малките товарни автомобили, ако те се третират като камиони, при над 120 евро за всеки грам, който е над допустимото, е предлаганата глоба това е, очевидно ще ускъпи значително е, тези леки, нови леки товарни автомобили, лекотоварни автомобили. Комисията предлага в, да остане е, тези превозни средства в рамките на регламента за камионите, тежкотоварните автомобили. Въпросът е, е съществуват е, предложение стойностите леко да бъдат завишени, сегашните стойности да бъдат леко завишени. На 17 март в комисията НВИ бе разгледан въпроса. Е, дългосрочната цел бе подложена на критика от е, в е, комисията хармонизацията с съответните актове, отнасящи се до тежкотоварните автомобили е необходима. 175 грама дългосрочна цел, като бе предложено да бъде обвързана със съответното е, ограничение в скоростта, бе казано, че предложението на комисията, и аз подчертавам това, е, е в е, вярната посока в общи линии, но има необходимост да се допълнат някои подробности по отделни въпроси и трябва подходен и тук да е, е същия, както при е, емисиите от СО2 най-общо. Благодаря е, много. Имаме заявки за пет изказвания. Ако всеки се изказа по една-две минути, може би ще успеем да се вместим в времето, така че молбата ми е съвсем накратко да се изказвате. Господин Парило е първия. Докладчика Сянка. Благодаря. Надявам се, че по време на нашия дебат ще имаме възможност по-задълбочено да обсъдим тези въпроси, защото това са въпроси, както ясно го каза докладчика, много важни. Искам много бързо да спомена дългосрочните цели. Това е първи член, където от 2020 година нататъка целта е 135 грама CO2 за търговските превозни средства, не за личните автомобили. Ако ние постигнем тази цел 135 грама, ще бъде необходимо да използваме нова технология. Става дума за електромотори и така нататък. Ще трябва да разглеждаме целият цикъл на емисиите. А също така и економическото въздействие на съществуването на подобни системи. Мисля, че на този етап няма да бъде реалистично да фиксираме количествена цел за такъв дълъг период напред. Може би трябва да помислим още един път по цифрите за тези цели, които комисията предлага за януари 2020 година, защото те биха създали една несигурност, пазарна несигурност, която може пък да засегне цикъла на инвестициите. Струва ми се, че тук си струва а, сериозно да обсъдим а, тези проблеми. И сега се спра на един друг въпрос, а, който ме вълнува. Това е осми член. Когато емисиите надминават определената стойност. Имам предвид глобите, около 95 евро. Може би трябва да помислим за глоби, които отговарят на това, което вече съществува по отношение на автомобилите. Госпожа Хол. Благодаря. Преди всичко искам да приветствам казаното от докладчика за малките фирми. Мисля, че имаме особен особена отговорност към малките и средни предприятия, с интерес прочетох, че за всяко едно евро, което се инвестира в намаляване на емисиите на CO2 в е, товарни, леките товарни автомобили, ще има полза от 1,40 евро за крайните потребители. И това е цифрата към момента, а вероятно ще се повиши. Така че намаляването на емисиите от лекотоварните търговски средства е много важен начин да се помогне на малкия бизнес. Това определено е предложение, което се очаква отдавна, започна от феврари през 2007 година, като част от допълнителните мерки за компенсиране на намаляване на целите за леките коли от 120 на 135 грама. Много са доказателства, че всъщност производителите успяват да правят усъвършенствани автомобилите по-бързо, отколкото очакваха. Мисля, че това е много положителен и насърчителен сигнал за това, което в момента трябва да обсъждаме във връзка с търговските моторни превозни средства. Разбира се, леките търговски товарни автомобили не са леки автомобили, не са лични автомобили, те имат конкретни изисквания, имат изисквания за товар, за тегло, на които трябва да отговаряте, както спомена и докладчика. Има и допълнителни осложнения, че търговските превозни средства излезат в множество, на множество конфигурации. Самата им копе и карусерия се произвежда на няколко етапа и това трябва да се вземе предвид от друга страна, новото съвършенстванията, които са въведени от 2007 на Сион в дизеловите двигатели, е, веднага се прехвърлят и в малките търговски автомобили. Особено през последните три години има 20% подобрение като цяло в емисиите от дизелови автомобили, на които са внедрени такива усъвършенствания, което също е положителен сигнал. Също така, мисля, че е много положително по отношение на електромобилите. Защото дори и без това законодателство е- електромобилите за търговски цели е, вече се произвеждат от няколко години и се и използват и в моя избирателен район. Много лесно е да се направи това и за леките автомобили, когато бъде готова инфраструктурата. Така че добър аргументи е да стигнем до 160 грама до 2016 и 120 до 2020 година. Трябва да имаме по-голяма сигурност, отколкото имаме сега. Благодаря. Атазновски. být velmi opatrní při прилишнем eh, становам. Да, много ви благодаря трябва да бъдем особено внимателни по отношение на стойностите. Не трябва да определяме твърде високи стойности, без да знаем какво ще бъде реалното въздействие. За по-нататъчните дискусии трябва да оставим достатъчно свобода, особено по отношение на новите данни от анализите, които ще демонстрират какво ще означава това на практика. Не само за автомобилния отрасъл, в този сектор, а и в по-широк смисъл въздействието върху малките и средни предприятия. Аналитичните данни винаги са важни и трябва да ги вземем предвид. Не е въпроса само да се постигнат определени цели и да се вземат предвид интересите само определени сектори. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. Отдовлявам се, че не сме извлекли всички полуки от дебатите в Европейския парламент по отношение на моторните превозни средства. Днес в някои споразумения за свободна търговия вече има задължителни клаузи за включване на изключения във връзка с плановете на Корея за автомобилните емисии. Вече имаме система, където Европа трябва да отговаря на изискванията на производителите на лекотоварните автомобили. И тя не създава промишленост, която е конкурентоспособна, новаторска, мощна и която ще остане в Европа. Но това е дебат, който сме водили по-рано. Видяхме, че когато настъпи енергийната и социална криза, че автомобилостроителите – е, много по-бързо отидоха напред, отколкото смятахме, че може да направят, когато обсъждахме въпросите за емисиите. Сега се връщаме назад и казваме, да, ама автомобилистроителите няма да могат да постигнат такива амбициозни цели, няма достатъчно новаторски решения в автомобилистроителната промишленост. Но факт е, че производителите на лекотоварни автомобили винаги са отказвали да се адаптират към изискванията а независимо от това, това са сектори в криза и в Съединените щати, и в Европа. Ние, значи, трябва а, да, да твърдиме, че за а, 130 и 120 а, грама до 2020 година са цели, които са не само реалистични, но ще бъдат от голяма полза за цялата автомобилна промишленост в Европа. Благодаря, колегата Матис. Благодаря с преждеговорившите. Това е една отлична възможност и трябва не мисля, че е, регламентът е достатъчно амбициозен или ще бъде достатъчно ефективен, ако не предложим преходен период за лекотоварните автомобили. Струва ми се, че трябва да ги поставим на същото, при същите условия, както и пътническите а, превозни средства. Автомобилът промишленост има огромен потенциал за а, иновации. Може би малко закъсняваме с този регламент. Китай вече е много напред а, по отношение на пазарния си дял – И виждаме, че има и много поръчки, от, които идват от Китай. Мисля, че трябва да се възползваме от това и да използваме иновационният потенциал, който съществува в, в отрасъла. Тоест, по-чисти автомобили, новаторски решения и да настояваме на амбициозните цели за емисиите. И не става дума това да стане след години. Трябва да бъде направено незабавно. Благодаря. Имате само половин минута. Благодаря. Доклада си ще представя в края на седмицата. Тогава ще има и вече и превод. Важното е е, че е, трябва да доведе до иновации е, това, този регламент. Благодаря. Благодаря на, всичко, на всички, благодаря и на преводачите, които ни помогнаха и извиненията ми за това, че ги задържахме повече. Благодаря до по-късно.